Okay. Uh, good day, everybody. I think we're gonna... Добър ден на всички. Нека да започнем заседанието. Ще премина на шведски. Най-добре е да си сложите слушалките. Добре дошли на последното заседание на нашата комисия Точка първа, приемане на дневния ред. По-рано изпратихме дневния ред, но има известни промени. Точка 15 ще се разгледа след точка 4. Освен това, още една промяна, която не сте виждали. Точка 7 също ще дойде след точка 4. Значи точка 4 първо, след това 7, след това 15. По отношение на точка 5, тя ще се разгледа утре след точка 14, а точка 18 ще влезе след точка 5 утре. Приемате ли тези промени? Отговора е да. Преминаваме нататък към Точка 2. Съобщение на председателя. Ще изчака малко, за да ми сипят кафе. Нека да кажа, че ще има работен семинар от отдела за политики по темата финансовата перспектива 2014-2020. Това ще е в четвъртък, 26 януари сутринта. Това ще бъде част от заседанието на нашата комисия. Програмата сте видяли, тя е изпратена по-рано. Освен това, искам да ви кажа, че Каролина Фалк, която работи за секретарията, за съжаление ще ни напусне в края на януари. Жалко. Жалко, че тя си тръгва за много от нас, тъй като много хора ценят високо нения професионализъм, способност за аналитично мислене. Тя работи много добре и, и е жалко, че си тръгва. А за мен е още по-жалко, защото аз я познавам от по-рано. Тя е изключително интелигентна и допринесе много за комисията. Искам да кажа, че се радвам за нейното семейство, обаче, тъй като нейното семейство иска, ако може тя да напусне, тя ще работи в Швеция. От тук нататък надявам се, че ще мога да срещам по-често в Швеция. Желая всичко най-добро от името на всички и благодаря най-сърдечно за работата в комисията. Преминаваме към точка 3. Съобщение на председателя относно препоръките на координаторите. Информацията ви е изпратена по-рано. Ако няма възражения, ще считаме, че тази информация може да стане част от протокола. И така преминаваме към точка четвърта. Размяна на мнение с Ласло Андор – член на комисията, отговаряш за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване. Искам да подчертая, че господин Андор е много заед и трябва да си тръгне в 4 часа, за да отиде на друго заседание, така че дебата и размяната на мнения трябва да са много кратки. Аз предлагам координаторите или техните заместници от НП, от социалистите и демократите и така нататък, всички те да получат две минути, а останалите групи ще получат една минута и 30 секунди. Останалите членове ще получат една минута за изказване, за да може комисар Андор да даде отговор на тези зададени въпроси. Госпожа Корнелисен иска да се изкаже, ако не се лъжа. Не. Значи бъркам. Значи, стрикни правила ви наложих, но така или иначе предлагам да дадем думата на господин Андор, който ще се изкаже. Благодаря за това, че дойдохте, господин комисар. Отдавна не сте били при нас, а сега имате думата. Заповядайте. Thank you, Mr. Chairman, honorable members, ladies and gentlemen. It is my pleasure to be with you today. I uh, had the pleasure to know some of you, especially those who are active in employment and social affairs in the European Parliament, but I think it's also по въпросите на тези въпроси. А, равенството, социалните политики е един, една предпоставка за социалната равнопоставеност, но и за економическото благоденствие – и напълно подкрепяме вашите усилия да гарантираме мъжете и жените да се възползват равнопоставено от предимствата и да бъдат преодолени разликите между момчетата и момичетата. Ние сме поели ангажимент тези въпроси да остават в дневния ред предвид финансовата криза, която далеч не е приключила. Наскоро ние Направихме анализ на социалните последици от тази криза. Най-вече се съсредоточихме върху въпросите за това, кои са безработни. Обърнахме повече внимание на възрастта и съответно дали са мъже и жени, но има и други аспекти, които са също важни, що се отнася до социалните последици, различните а, работни места, които са загубени, а, битовите условия на засегнатите лица Различни са последиците за а, потърпевшите, зависимост от това дали става дума за пълен работен ден, непълен работен ден, дали са сами, дали имат семейства, дали са единствените източници на доходи за това семейство или не. Ние знаем, че жените попадат най-вече в групата на най- а, засегнатите и а, докладът от 2012 година за развитието на света гласи, че европей... предимствата на европейските региони по отношение на равнопоставеността на половете е претърпяло промени. Ние трябва да имаме предвид потенциалните последствия в областта на разработването на политика – ако равнопоставеността на половете не е част от политиките, ще трябва да се плати висока цена предвид сериозните демографски промени и растящите потребности. Именно поради това европейските институции трябва да се отнесат сериозно към равнопоставеността на половете на всяко ниво на вземане на решение. Нека сега се спра на инициативата на комисията по отношение на равнопоставеността на половете за приобщаващ растеж, която е изложена в стратегията за 2020 година. Въпреки, че няма определена цел в тази стратегия по отношение на жените, изрично се посочва, че 70 заетост, която трябва да бъде достигната, трябва да отдаде дължимото на жените. Жените остават един неизползван източник на възможности. Въпреки, че 4 от 5 мъже е в тази възрастова група от 20 до 64 години са на пазара, почти една трета от жените са се оттеглили изцяло от трудовия пазар. Въпросите, свързани с половете, са сред приоритетите в първото полугодие на европейските институции прегледа за годишния растеж и съвместния доклад от 7 март на ЕПСКО посочват, че системите за данъчно облагане трябва да предвиждат предимства за втория човек, източник на доходи в семейството си, реч жените. Освен това, отпуската за родителите и гъвкавите, гъвкавата уредба за а, гледане – трябва да подпомогнат участието на пазара на труда. Държавите членки е, би трябвало да разработят комплексна политика да преодолеят несъответствията на пазара на труда между половете. През юни 2011 година бяха разработени препоръки, съобразени с различните държави. Препоръките предвижат преодоляване на липсата на финансови стимули за второто лице, което осигурява доходи в семейството, предвиждане на гъвкиви работни условия и преодоляване на пропаста между половете. Освен това, по линия на Европлюс пакта, три държави членки предприеха допълнителни мерки и поеха ангажименти – за разширяване на грижите за децата. Независимо от това, трябва да бъдат положени допълнителни условия. Докладът от 2012 година по отношение на данъчното облагане посочва необходимостта от преработване на системата за данъчно облагане, за да бъдат подпомогнати вторите източници на доходи в семействата. Това е отразено и в тематичния преглед на а, Комисията по заетостта. В заключение въпросите за равнопоставеността на половете бяха сред важните въпроси през първото полугодие ще остане сред приоритетите в а, политиката и през второто полугодие. Държавите членки предприемат мерки, за да се съобразят и изпълнят а, препоръките, които са отправени към тях. Оценка на текущото състояние на прилагането ще бъде основа за конкретни препоръки през 2012 година. Финансовите инструменти на Европейския съюз дават възможност на държавите членки да съдействат за равнопоставеността на половете в своите програми. Това е една цел на социалния фонд и ще остане такава и през 2013 година един задълбочен анализ, е, който приключи през 2011 година, доказва, че има допълнителна изгода за Европа от подкрепенето на принципа за равнопоставеността. Много е важно по отношение на осигуряването на подкрепа за изграждане на допълнителен капацитет и прилагането на мерки за действие, за които няма да има предвидени средства по националните бюджети. Така или иначе тази оценка обаче посочи някои от ограниченията и недостатъците по-конкретно значително намаляване на броя на мерките за равнопоставеността и наблягането на по-меки мерки в същото време оценката показва, че все още няма ясно разбиране за това какво означава равнопоставеност на половете и как да се прилага този принцип. В пакета мерки пред на 6 октомври комисията предвижда цяла поредица от разпоредби, които да укрепят разпределянето на структурните фондове, по-конкретно социалния, за подпомагане на равнопоставеността проекто регламента съвършенно ясно посочва как да бъде интегриран този принцип за равнопоставеност на половете. Предвижда се сътрудничество по оперативните програми, които да включват подробни мерки за прилагането. Що се отнася до регламента за социалния фонд, комисията съвършенно ясно посочва, че държавите членки трябва да подготвят конкретни мерки като изричната цел е да се насърчава равенството между мъжете и жените. Държавите членки трябва да подпомагат равнопоставеността между половете с двояк подход, интегриране на този принцип и прилагането на конкретни мерки. Освен това, през 2012 ще продължи програмата за постигане на предък е, и ще включи някои нови инициативи, сред които на първо място разработване на политика и законодателни актове, които да се основават на доказателства, събиране на данни, които са свързани с правните аспекти на равенството, набиране на статистически данни. На второ място ефективно споделяне на информация и обучение. Това са нови дейности, които включват неравнопоставеност по отношение на доходите, дебати за пенсионната реформа и разработване на водещи практи по отношение на частните пенсионни схеми. На трето място насърчаване на съпричастността към политиката на Европейския съюз на национално равнище. На четвърто място изграждане на по-голям капацитет за работа на мрежите, разработването на политики и цели. Ще продължи напредъка за финансиране на дейности, които а, преодоляват дискриминацията и насърчават участието на жените във вземането на решения. Най-накрая – по-добра интеграция на хоризонталните въпроси, които включват равнопоставеност, липса на дискриминация и борба срещу бедността. Интегрирането на принципа за равнопоставеността, който е един от основните принципи, ще продължи да бъде водеща характеристика по прилагането на дейностите по инициативата за напредък. Госпожи и господа, в заключение бих искал да ви кажа и няколко думи за един актуален въпрос, а именно Бялата книга по въпросите на пенсионното осигуряване. Този документ ще включва и въпроса за равнопоставеността на половете. Схемите за пенсионирани трябва да са устойчиви, адекватни и в същото време да водят до преодоляване на несъответствията ще участват и жени и мъже по време на целия си а, живот, като се отчитат и спестяванията, които правят и двата пола. Давам си а, сметка, че неравнопоставеността на полета на пазара на труда, като заплащане, а, разлики в възложените отговорности, могат да попречат на жените да са също толкова економически независими като мъжете тези разлики ще попречат и на жените да могат да правят съответните пенсионни вноски. Затова комисията е поела ангажимент въпросите за равнопоставеността да бъдат неделима а, част от Бялата книга за пенсиите и последващите документи. Ние смятаме да внесем редица документи за преодоляване на несъответствията в пенсионните системи, като по този начин бъдещите пенсионни схеми да бъдат устойчиви и адекватни както за мъжете и жените. Годината за солидарност и за активно старяване в Европа извежда на преден план предимствата и възможностите. И всъщност активната пенсионна възраст предоставя възможности за всички да продължат да контролират собствения си живот, като имат достъп до заетост, до по-високи доходи, дава им възможност да дадат своя активен принос за обществото и им позволяват да водят един независим живот. Стратегията за Европа 2020 година, първото полугодие и различните финансови рамки предвиждат необходими мерки, които ни дават възможност да се възползваме от онези възможности, които сме пропуснали поради липсата на равнопоставеност. Комисията съвместно с парламента ще бъде отразено именно това измерение чрез разработването на допълнителни политики и интегрирането на принципите за равнопоставеност. Като намираме отговори на тези въпроси, а, ние приемаме, че жените са различни от мъжете, що се отнася до а, несигурността, тъй като тяхната продължителност на живота е по-дълга, но тези характеристики следва да бъдат отразени в политиката. Това не означава, че те не могат да бъдат интегрирани в економическия живот – Съответно, целите за растеж без да има такава интеграция не могат да бъдат постигнати. Това е економическа и социална потребност и не бива да забравяме, че за да постигнем заложените цели, ние се нуждаем от помощта на жените, но и на мъжете. Следователно, този подход трябва да е приобщаващ, за да можем да постигнем успех по отношение на заетостта, но и по отношение на социалните въпроси. Благодаря ви. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Господин председателят спомена, че времето ми е крайно ограничено поради други задължения, които имам да присъствам на заседание на друга комисия, но така или иначе, както бе договорено предварително, с удоволствие ще обсъдя тези въпроси с вас и ще отговарям на вашите въпроси. Много ви благодаря, господин Андор. Както вече ви казах, времето ни е доста малко. Затова взехме решение координаторите от трите големи групи да получат 2 минути, останалите координатори минута и 30 секунди, а останалите депутати една минута, за да може и господин Андор да отговори на въпросите. Започваме с госпожа Бауер за 2 минути. Заповядайте. Ако искате думата, естествено. Okay. No translation, thank you. If, oh, sorry, yeah, I say that uh, if you want to... Uh, Ако искате думата, имате две минути. Благодаря. Уважаеми господин комисар, тъй като равнопоставеността между половете е една задача, която се споделя от две разделения в комисията. Смятам, че това, че имаме възможност днес да разговаряме с вас е един вид коледен подарък за нас. Искаме да ви благодарим за това. А също така искам да ви задам няколко въпроса. Споменахте стратегията Европа 2020. Освен това, ние имаме някои от притеснения, които са свързани с факта, че ако Европейската комисия и държавите членки не предприемат сериозни стъпки за създаване на условия, в които 75% от жените да са заети, то ще бъде невъзможно постигането на тази цел. Мисля, че това трябва да бъде ясно за всички нас. А ако се замислим и за целите от Барселона, всички знаем, че представителите на държавите членки не обичат да засягат тази тема, но ние не трябва да позволяваме тя да остане забравена. Същото се отнасяше и за Европа 2020, когато говорехме за бедността и отчуждаването. От тогава създадохме различни цели, ситуацията се промени и то значително. Според статистическите данни, можем да говорим за 20 милиона деца, които живеят под прага на бедността, а това всъщност са само данните, с които разполагаме. Необходимо е да знаем какво може да се направи по този въпрос, и а, още един въпрос от моя страна, свързан с а, остаряването. Не разполагаме с официални данни за ситуацията, но очевидно е, че жените и мъжете остаряват а, по различен начин. Товара върху жените е много по-голям Въпросът ми е какво ще направи комисията за разрешаване на този проблем? Какво ще бъде направено в интерес на състаряващите жени? Благодаря, госпожо Бауер. Госпожа Томсън за две минути. Uh, uh, Благодаря. Благодаря, господин комисар. Към вас имам два въпроса. Единия е свързан с въвеждането на принципа равнопоставеност и структурните фондове. В Дания няма включване на този принцип на равнопоставеност. Той дори не се споменава. Независимо дали става дума за европейски регионални фондове, структурни фондове или други. Това изключително много ме тревожи, защото към момента ние разработваме нова директива, която има за цел да се създадат природосъобразни работни места. Нашето председателство има дневен ред с области, които са приоритетни. Една от тях е създаването на природосъобразни работни места. Когато говорим на тази тема, смятам, че трябва да включим и проблема на жените. Необходимо е да бъдат конкретно споменати жените, когато говорим за социални фондове. Това е една много трудна ситуация, в която комисията задължително трябва да се намеси и да работи а, в сътрудничество с различните дирекции по създаването на природосъобразни работни места и за двата фонда, и за двата пола. Втория ми въпрос е свързан с възможността, която имах е, е, да направя една мисия в различни държави членки, свързани с е, ромското малцинство. По време на унгарското председателство се говореше за ромите като а, една неравнопоставена група на трудовия пазар. Бих искала да знам а, как се предвижда интеграцията на жените от ромски происход. Благодаря. Е, е, Благодаря. Госпожа Парванова не е тук. Има ли някой друг от Алде, който иска да се изкаже? няма, така че преминаваме към госпожа Корнелисен, която има минута и половина. Thank you. Благодаря. Господин Андор, благодаря за вашето присъствие днес. Имам два въпроса относно европейския семестър. Знаете, че докладите в Комисията по заетост включват измерението равнопоставеност между половете. Европейския семестър и Европа 2020 са свързани тясно с жените и присъствието им на трудовия пазар. Знаем, че жените съставляват голяма част от бедните граждани в Европа. От гледна точка на целите, които трябва да постигнем до, 20, до 2020 година, знаем, че те са отчасти економически, отчасти социални. На практика през последната година Изглежда, че ние не успяваме да постигнем това, към което би трябвало да се стремим. На всяко едно ниво има противоречие, свързано с правомощията. Говоря за съвета, за екофин и други. Тук в парламента комисиите по заетост и правата на жените също имат такива противоречия. Сигурна съм, че такива противоречия има и в рамките на генералните дирекции на, комисиите, на комисията. А ето защо ние разчитаме на вас да подсигурите включването на измерението равнопоставеност на половете. Всички ние, европейските жени, разчитаме на вас. В последния годишен обзор на растежа от тази година почти не се споменава равнопоставеността между половете, макар че има известно облагодетелстване на жените във връзка с данъчното облагане. Смятам, че различните държави членки трябва да бъдат насърчени да включат в националните си програми за реформи измерението за равнопоставеност между половете. Освен това, ние поискахме създаването на един доклад относно социалните партньори. Благодаря, госпожо Корнелисен. Госпожа Яна Кодакис има една минута и половина. Господин комисар, някой каза, живеем в интересни времена. Ето защо Смятам, че жените имат е, право на избор да работят или не. Но независимо какъв ще е техния избор, е, те са изключително ценни. Вие споменахте, че се отчитат разликите между половете. Тоест, е, би трябвало да има равнопоставеност на двата пола на пазара на труда. Съвсем накратко, отпуските по майчинство. Знаете, че аз отдавна съм против тях защото смятам, че има един по-добър начин те да бъдат организирани а, и да подпомогнат жените в намирането на заетост, а както и отпуските по бащинство. А, смятам, че а, те позволяват а, съществуването на по-малка степен на дискриминация. Ето защо аз пропагандирам а, отпуските по бащинство и бих искала да знам какви са вашите възгледи относно тях. И съвсем накратко, смятам, че целите поставят жените в едно по-неблагоприятно положение. И последното, на което ще се спра, пенсионното осигуряване, смятам, че то трябва да отчита различията между половете, но наскоро имаше едно дело в съда, което ще разгледаме където се отчитат оценките на риска, но смятам, че пенсиите трябва да бъдат в компетенциите на държавите членки. Благодаря. Благодаря. Трябваше да дам думата на госпожа Фигередо, но тя не е тук. Няма друг представител на Обединената левица, така че давам думата на госпожа Синклер една минута и половина. Благодаря, Благодаря, Господин председател, добре дошъл, господин комисар. Когато говорите за включването на принципа на равенство на половете във всички политики, е, е, както каза и колегата, аз съм против е, квотите. Това е изключително вредно за малките предприятия, за економиката, за създаването на работни места. Европейския съюз трябва да следва онова, което проповядва на хартия – може ли да кажете защо има 9 жени от 27 комисари? Председателите на комисии жени също не са толкова много ако не може да приемете, че жените могат да работят ефикасно на ръководни постове в Европейския съюз, защо да очакваме от държавите членки да го правят. Малките предприятия в моя избирателен район не само не искат да се съобразяват с тези ваши изисквания. Кога за последно имаше жена председател на Европейския съюз? Като говорите, изпълнявайте онова, което проповядвате. Благодаря, госпожа Моран Шартие. Uh, Една минута. Excusez-moi. Euh, quelques points, monsieur le commissaire, merci d'être venu. Le euh, Господин комисар, само няколко малки коментара. Благодаря, че сте тук. На първо място заплатите на жените. Е, казвате, че за тях е, много често, за жените имам предвид, има два отделни дохода. Как можем да преработим данъчната система, за да може заплащането за жените да е равно на това за мъжете, а да не бъде само допълнително спрямо заплащането на мъжете. По отношение на кариерите, много може да се направи, защото какво се случва днес? Когато се родят децата, жените работят все по-малко и по-малко. Мисля, че обществото трябва да инвестира средства в обучението, образованието на жените по същия начин, по който се инвестират средства за момчетата и за мъжете. Защо да не дадем тласък на каревите на жените? И накрая, когато говорим за социалните фондове и тяхното управление от страна на държавите членки, трябва да включите принципа на равенство на половете в рамките на социалния фонд и трябва то да бъде свързано с едно условие т.е. никой няма да получава средства, ако не спазва това условие. Трябва да гарантираме, че насякъде има равенство на половете и равна заетост. Следващия оратор. Благодаря. Господин комисар, благодаря за тази презентация. Смятаме, че играете много важна роля, особено в периода на криза. Казахте, че равенството на половете е една социална и економическа необходимост. Искате държавите членки да включат този принцип във всички свои политики и дейности. Искам да попитам следното. Ако държавите членки не зачитат онова, което ги молите да направят, какво ще стане? Може ли да се намесите на ниво държава членка, защото аз мога да дам много примери. Вие обаче до сега се справяте доста добре по отношение на равенството на полите. Това ми е въпроса. Може ли да се намесите, ако те не зачитат вашите разпоредби? Благодаря. Доколкото виждам, няма други желаещи да се изкажат. Давам думата на комисар Андор за отговор. Мисля, че всъщност нямате толкова много време. Благодаря ви много за всички интересни коментари и въпроси. Понякога, когато бъде зададен въпрос, смятам, че всъщност се прави коментар но така или иначе, темата за равенството се съдържаше в няколко от коментарите. Бе зададен въпрос за целите на ЕСЕ по отношение на заетостта или пък по ясно зададени въпроси, свързани с пропорционалната заетост на жените и тяхното място на ръководни длъжности. За да имаме договорености по целите, за да можем да заложим някакви равнища за развитие, които са изпълними. Имаме нужда от участието на жените. Ако целта е нереалистична, то тогава тя не може да бъде мотивиращ фактор и не може да привлече потенциалните партньори. Нека обаче мина на първия въпрос за 75%, която е целовата заетост на жените. Това не е прогноза, няма прогнозни данни за това. Така че, ако няма критична маса от политики, коя, които да променят нещата, целта няма да я достигнем. Именно за това на ниво на Европейския съюз следва да бъдат променени политиките и в държавите членки. Тези 75% бяха заложени като цел преди 8 месеца, когато предложението на комисията бе прието. И това се случи преди да станем свидетели на продължаващата економическа криза, която страхувам се, не е приключила. И вместо да увеличим заетостта, пазара на труда пострада през последните години и събелязваме спад в областта на заетостта. Такава е картината и тези събития ни затрудняват. Така или иначе обаче аз заставам твърдо зад това, ако трябва да преработим тези цели, но аз заставам за тях. Ние сме на начален етап от изпълнението на стратегията Европа 2020. Бихме могли да преработим, да актуализираме политиката и да засилим усилията и точно това ще започнем да правим. Следващата година имаме цял пакет от инициативи, различни политики и смятам, че аспекта на равен, равенството на половете също ще бъде застъпено. Бе споменат и въпроса за бедността и целите, свързани с преодоляването и финансовата консолидация без спомената. Условията са по-трудни и Европа е все по-разединена. Асиметрията е видима и това означава, че в страните, които простичко тук ще нарека в периферията, ще бъдат засегнати много по-сериозно. Сега по въпроса за някои други цели, като квотите по полов принцип и крайните срокове. Смятам, че ако целите са добре подбрани, то крайните срокове са осъществими не бих се съгласил, че не бива да се залага на количествените цели. Обсъдих този въпрос няколкократно с министъра на труда на Германия и споделям виждането, че тези мерки, меки мерки не вършат работа. И тогава може да се наложи да бъдат въведени определени графици за внедряване на промени. Дали отношението е по-скоро високомерно към жените? Социалните партньори, гражданското общество биха могли да помогнат за съпричастност към тези политически и социални цели. Доколко можем да прилагаме строги мерки за изпълнение? трябва да гледаме на конкретните въпроси. Имаме съобразени с спецификата на страните препоръки, като например препоръките за детските градини и за грижите за деца. Очевидно, това е един сравнително мощен инструментарио. Има други области, където от правна гледна точка компетенциите са изцяло сферата на държавите членки. Там Европейския съюз може да наблегне на политическите мерки за да подпомага развитието в правилната посока. Това, което според мен е много важно, е да има поет политически ангажимент, защото при липсата на такъв на местно и национално равнище, Европейския съюз може да се опита да упражнява строн контрол, а, силен контрол и да се държи като директор на училище, но да реч по-добре е да има ясно осъзнаване на проблема, да подкрепяме гражданското общество, да информираме обществото, да подпомагаме различни проекти, които налагат добрите практики и спомагат те да бъдат мултиплицирани, така щото държавите членки да разработват програми, които да спомогнат за разработването на такива водещи практики и тяхното прилагане. По въпроса за европейския семестър, за полугодието, което всъщност вече е второ полугодие, споменах препоръките за държавите членки. Те са един силен инструмент – Съгласен съм с това, че те са не само мощен, но и легитимен инструмент, само ако тези пропоръки са добре балансирани. И в моя портфейл тази тема заема видно място. Документите бяха представени заедно с Екофин. Данъчното облагане също беше включено, тъй като то е свързано с държавното финансиране, с пазара на труда. Вероятно не винаги можем да възприемем тези усилия като някаква битка, но става дума за наложителност на мерките. Кой ще има по-силно влияние е подадена тема? имаме доста ясно изразена финансова нестабилност и мерките, които се взимат, са предимно краткосрочни. След като Европа преодолее тези извънредни ситуации в краткосрочен план, едва тогава ще можем да помислим за една балансирана дългосрочна политика. Това са неотложни мерки, в противен случай нещата ще се влушат. Доколкото е възможно, смятам, че ние изпълняваме онова, което проповядваме Смятам, че заедостта в нашата политика получава подкрепа. Подкрепени са и целите, свързани с равенството на половете, политическите позиции. Очевидно имаме още какво да вършим в тази област. Ако мога да дам един пример, аз съм единствения комисар, чийто заместник и началник на кабинета са жени. Така че вие говорите за някой, който наистина проповядва и изпълнява това, което проповядва. Но когато говорим за квотите и дисциплиниращи мерки. Предполагам, че ще станете свидетели на много оплаквания, свързани с наложени квоти. Следва да търсим баланса, да съчетаем по твърдите мерки с политически аргументи, тъй като трябва да се съобразяваме и с избирателите. За мен това е много важно. Много ви благодаря, господин комисар, за това, че отделихте време и дойдохте при нас. Намерихте време за тази размяна на мнение. Най-накрая успяхме да получим време за такъв разговор, тъй като това не можеше да стане дълго време. Надяваме се, че от тук нататък ще се срещаме по-редовно. Благодаря ви. okay, då... Мисля, че трябва да продължим и аз сега ще говоря на шведски. Продължаваме, както взехме решение, преминаваме към точка 7. взето си социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2012 година. Направо ще дам думата на госпожа Корнелисен. Заповядайте. Благодаря. Сметнах, че ще бъде логично да разгледаме тази тема след посещението на комисария, тъй като Обсъдихме на широко обзора на годишния растеж. Аз съм докладчик по заедостта и а, включих в доклада някои изменения, свързани с равенството между половете. Много се каза относно важността на този показател в Европа 2020 и Европейския семестър. Парламента няма официални правомощия по отношение на семестъра. С този доклад по собствена инициатива и с доклада, който смята комисията ЕКОН да изготви, ние се опитваме да получим малко правомощия. Ние гласувахме едно становище на парламента, което можем да изпратим на съвета, което да бъде разгледано от него на пролет. Надявам се да постигнем своите цели. В моя доклад аз определям пет ключови приоритета, които смятам, че парламента трябва да приеме, така че да не залагаме само на един подход. Всички те са свързани с аспектите на равенството между половете и нашата амбиция свързана с е, равенството между половете и включването на този показател в националните програми за реформи. Вие е, можете да видите моите предложения за измененията и ще се радвам е, да чуя вашите мнения. Утре е крайния срок за внасяне на изменения от Комисията по заедост. Ако има други предложения от тази комисия относно доклада, с радост ще ги внеса. Ако, разбира се, съм съгласна с тях. Това е. Благодаря. Благодаря. Имате думата по този доклад, който желая. Все още всеки, който желая, може да се изкаже. Госпожа Бауър, заповядайте. So for... Благодаря. Благодаря за възможността да се изкажа, както и за интересните и пълни изменения. Ще повдигна някои въпроси, които да ми помогнат да, да си изясня първоначалните намерения – зад изменение 7. Би било интересно да видим какво има предвид автора, когато говори за социални стабилизатори. Разбирам, че това е включено в системата за социална защита, но какви са тези социални автоматични стабилизатори, не ми е съвсем ясно. Има и още един въпрос от моя страна, свързан с изменение 9. Не ми е съвсем ясно какво призоваваме комисията да направи. Тук се говори за би трябвало да бъде за анализ на въздействието на пенсионните реформи върху живота на жените или нещо друго. Не ми е съвсем ясно какво е значението на споменаването на системата на данъчно облагане в края на изменението. Давам думата на госпожа Корнелисън за пояснение. Да. Можем да формулираме по друг начин, ако не е ясен текста, относно а, изменение 7 и стабилизаторите. Тук говорим за социалната осигуровка, която изпълнява ролята на стабилизатор – Целта е да се запази покупателната способност на населението, е да не се стигне до по-сериозно навлизане в економическата криза поради невъзможността на хората да се купуват стоки, което да води до фалирането на компании и така нататък. Като цяло, социалната осигуровка има стабилизираща роля, така че да се запази покупателната способност. Но бихме могли да преформулираме това изменение, така че да стане по-ясно. Относно изменение 9, в прегледа на растежа се призовава за голям брой економически мерки относно пенсиите. Те не се споменават понякога а, изрично, но те са едни от най-големите разходи а, на правителствата. И в момента почти всички държави членки реформират своите пенсионни системи. И тук а, идеята е, че тези реформи трябва да отчетат а, и оценка на въздействието на тези реформи относно равенството между половете. Тоест, да се вземат мерки, да бъдат отчетени, да бъде отчетено въздействието върху доходите на населението с оглед мерките, които се предприемат за реформи на пенсионните системи и мерките свързани с данъчното осигуряване и как това се отразява върху жените. Това е идеята, а именно оценка на въздействието върху равнопоставеността на половете и приходите на жените. Е, Не зная дали комисията иска да вземе отношение господин Енгстед. Искате ли да кажете нещо? Не. Изглежда няма други колеги, които да искат да се изкажат за това. Приключваме работата по тази точка и преминаваме към следващата точка, която е точка 15. Извинявам се, всъщност. Както каза госпожа Корнелисен, ще трябва да гласуваме утре по нейното предложение. Значи утре ще гласуваме по доклада на госпожа Корнелисън за ето социални аспекти в годишния обзор за растежа. И така приключваме вече по тази точка. И преминаваме към точка 15, за която решихме, че ще разгледаме сега, след седма. Нека сега да си погледна бележките. Извинете ме за секунда. Не намирам превода на шведски, така че ще прочета заглавието на английски. Извинявам се на преводачите. Точка 15 се нарича равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през 2011 година. Веднага давам думата на докладчика госпожа Инет Велт. Заповядайте. Yes, thank you. Благодаря, господин председател. Ще говоря съвсем кратко. Извинявам се на колегите. Казах ви преди началото на заседанието, че ще трябва да се тръгна след около 10-15 минути. Ще имаме среща с председателя на Европейската централна банка много набързо няколко теми. Това е годишния доклад за равенството между жените и мъжете. Като една бележка от общ характер, мисля, че трябва да помислим за това как може да имаме малко по-голямо влияние върху политиките на равенство на половете, защото както по-рано беше подчертано в размяната на мнение с комисаря, можем да приемаме на хартия тези благородни цели, но ако държавите членки въобще не възнамеряват да ги приложат на практика, тези годишни доклади са си просто един ритуал, ако мога да се изразя дипломатично. Основните елементи в доклада – на първо място въпроса за економическата независимост на жените. Няколко бележки тук. Всъщност много е казвано по тази тема в предишни години, така че не искам да повтарям всичко казано до тук. Аз подчертавам някои елементи, които са важни. На първо място говорим за тази пропаст в заплащането между мъжете и жените, която продължава да съществува опорито. Толкова сме говорили по тази тема, но пропаста не намалява, така че трябва да имаме някакъв вид път на карта или план за действие, да направим нещо. Заслужава си вероятно да отбележим в скоби, че въпреки, че трябва да поставим ударението върху засилването на положението на жените на трудовия пазар, може да обърнем взор към бъдещето и да отбележим, че момичетата и младите жени имат много по-добри оценки в училище и в университета от мъжете и момчетата така че може малко да се промени това равновесие, което съществува, тъй като економиките са основани на познанието. Онези, които имат по-добро образование, ще се справят по-добре и на трудовия пазар. Това може да промени и дебата по отношение на половете и тяхното включване на трудовия пазар. Толкова за пропаста в заплащането между мъжете и жените. Още нещо, за което не говорим често. Тук говорихме за пенсионните права на жените, говорихме за липсата на равенство в заплащането, но а, много често пренебрегваме влиянието на законите за сключване на брак върху положението на жените. В а, моята страна, например, се оказва, че след развод а, жените губят 25% от своите доходи, а мъжете получават 7% повече. Не знам как е в други страни, но тази тема трябва да се включи в разговорите за економическата независимост на жените. След това говорим за квотите, нещо по което общо взето имаме съгласие. Аз говоря за по-ранни доклади, има позоваване тук – и си мисля, че комисията трябва да отчете онова, което са направили държавите членки и резултатите, които са постигнати. Втората тема е равенство на половете извън Европейския съюз в нашите външни политики. Малко ми пречи дамата, която говори, но така или иначе ще продължа. Всички знаят каква беше ролята на жените в арабската пролет. Мисля, че трябва да приканим Европейската комисия или по-скоро върховния представител в областта на външната политика да обърне по-голямо внимание на този аспект, защото в страните от арабската пролет може и да има сега по-голяма демокрация и свобода, но жените не са получили нищо повече Втората тема тревожната липса на развитие по отношение на цел за развитие на хилядолетието номер 5 подобряване на здравето на майките. Тук доста изоставаме. И това се дължи не само на липсата на средства, но и поради е, липсата на промяна в мисленето. Има известна промяна, има табута обаче, които все още съществуват и не се постига кой знае как напредък по тази цел номер 5 на хилядолетието. Третата тема достоинството, честа на жените, елиминирането на насилието по признак пол. Искам да включа позоваване на хомофобното насилие или трансфобното насилие. Не знам точно какъв е торм, термина. Испанското председателство справо включи в своя дневен ред а, е, насилието в рамките на дома. Много често обаче то се счита за е, личен въпрос в рамките на семейството. Нещо между мъжа и жената. А това е проблем на обществото. Когато погледнете големия брой жертви, може би преувеличавам до известна степен, когато казвам в документа, че това трябва да е тема, която да се разгледа в контекста на обществената сигурност, но така или иначе трябва темата да получи по-голяма е, важност и по-голямо внимание. Говоря, освен това, за правото на възпроизводство, на здравеопазване, във връзка с възможността за това да се раждат деца, жените да раждат. Насилието, сексуалното насилие трябва да се отчете, освен това. И накрая три конкретни теми, които искам да се включат. Надявам се, че датското председателство ще постигне някакъв напредък по отношение на така наречената хоризонтална директива за борба с дискриминацията, пакета. На второ място аз отбелязвам, че за мен е важно да се отчете положението на домакинствата, в които има само един родител. Много често говорим за семействата, но по някакъв начин забравяме, демографското развитие. Едно от три домакинства средно в Европа е домакинство само на един родител. И много често тези хора са в много по-неблагоприятно положение, когато става въпрос за социална сигурност, данъци, предоставяне на жилище, застраховки, пенсии и така нататък. Така че не можем да пренебрегнем едно на всеки три домакинства. Такова е демографското развитие в Европейския съюз и то трябва да се отчете. И накрая искам да се наблегне на призива на парламента към комисията да се създаде пътна карта за правата на хората с различна сексуална ориентация. Много пъти сме казвали нещо подобно, но комисията не ни обръща внимание, след като имаме пътна карта за равенство на половете, трябва да има и за ам, хората с различна сексуална ориентация. Давам ви думата, госпожа Томсен е първа. Благодаря, благодаря ви за доклада. Доклада е изключително добър. Искам да поговоря по по-важните теми в него. Иска ми се да се говори малко повече за насилието. Насилието в къщи, насилието по признак пол, както го наричаме, защото това е проблем. Харесва ми, че гледате на проблема като не на частен проблем между мъжа и жената, като на проблем на обществената сигурност. Трябва да се почетая, че все повече и повече жени в Европа умират възоснова на домашно насилие. Повече са те, отколкото онези, които загиват вследствие на атентати, но за борба с атентатите с терористичната дейност ние отделяме много средства. Освен това трябва да споменем Европейската заповед за закрила и всички мерки свързани с гражданско правно и наказателно правно производство в тази връзка да отчетем и всички елементи, свързани с насилието по признак пол. Благодаря. Продължава госпожа Томсън. Хоризонталната директива е изключително важна. Мисля, че по тази конкретна директива може да разчитате на датското председателство. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Клаус. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика за доклада. Винаги ми е приятно да проследявам съпричастността на докладчика. Темата е много стара и е срамно, че до сега не сме се заели с този въпрос какви млади жени се занимават с въпросите на равенството. Това е. Трябва да призная, че съвсем наскоро станах баба и, и а, това поражда доста въпроси в мен за положението на дъщеря ми. В много области има равенство, е, получаваме същото подготовка, същите длъжности заемаме, но има много разбирания, които се смята, че са вечни и когато една жена се заеме с домакинската работа, Оттам проистичат и големите разлики в заплащането. Домакинската работа се върши от жените с радост и се смята, че тя си е тяхна работа. Ако един мъж поеме тези задължения, той се възприема доста отрицателно. Когато ставам свидетел на това и призивите за равно заплащане за равна а, работа, смятам, че трябва да отчитам и факта, че жените се товарят с все повече и трябва да им се признава това, което вършат това, че някой работи в банка, би трябвало да се радва на също толкова уважение, ако гледам децата или внуците си. Не бива социалните задължения да бъдат пренебрегване. Следователно смятам, че трябва да положим усилия в тази посока. Важно е да имаме равно заплащане при равно количество свършена работа, но а, понякога преценяваме доколко добре сме се справили професионално и това е в залеза на кариерата ни. И е нужно да се положат още усилия, за да се а, прецени какво допринася жената за обществото, а не само как си върши работата в една компания, в която всеки би могъл да работи. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Гурмай. Так, thank you very much. Of course I'm always pleased to, to see благодаря. За мен е удоволствие да видя, че постигаме такъв напредък по отношение на преодоляване на тази пропаст в заплащането. От 2007 година имаше такава кампания, тогава разликата бе 15%, ние трябваше да работим 4 дни и повече дори. А, Добрите новини са, че имаме ден за равно заплащане. Това, че има директива за преодоляване на, тази, на този пропуск, нищо не се случва. Сега е подписан нов такъв пакет от мерки за равно заплащане за равна работа. Още 57 година в договора от Рим е постигнато споразумение по този въпрос, но ако нямаме надлежната директива за спазването на тези принципи, нищо няма да се случи. А, сега новото председателство е прегърнало много амбициозни цели, но Темата е тази пропуск в заплащането и а, проблема се състои в следното във връзка с пенсионната реформа. реформа. Ако имаме такава разлика в заплащането, тя ще бъде отразена и в пенсиите. Е, комисарят Андор полага усилия действително, но този подход за равнопоставеност на половете го няма. Трябва ясно да се разбере, че ние тук говорим и за бедност на жените. И ако нямаме такова едно измерение за равенството и бъде реформирана пенсионната система, нищо няма да се случи и ние носим отговорност за това. Жените над 65 годишна възраст са по-застрашени от нищетата, пенсиите трябва да са над линията на бедността, освен това, те много често работят в неформалния сектор, без социални осигуровки, както спомена колегата. Те работят в къщи, а това не е платен труд а, това изиска много повече усилия, отколкото ако работите някъде другаде на заплата. Затова е много важно да се спомене, че е необходимо да бъде направена оценка за равенството на половете и реформата на пенсионната система. Прави сте и за равното представителство в вземането на решение. Изключително важно е. Имах удоволствията да слушам министър-председателя на Норвегия преди две седмици и той ме убеди, че ако искате обществото да е справедливо, трябва да бъдат отчетено мястото на жените във вземането на решения и норвежките компании бяха там и те също казаха, че ако 40% от ръководните длъжности се вземат от жени, печалбите скачат. Беше спомената и кризата. Да, кризата бе предизвикана от мъжете, а ние жените трябва да намерим решение на кризата. А жертвата на кризата са всъщност жените и това следва да бъде отразено и отчетено. Аз смятам, че и въпроса за насилието трябва да бъде включен. Добре сте се справили и много се радвам, че сте включили този въпрос, защото ние също сме човешки същества. Благодаря. Извинете ме за минутка. Давам думата на госпожа Вертман. Заповядайте.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 полагаме усилия това да бъде взето предвид. Радвам се, че е споменато в доклада. Okay, okay. Благодаря. Мисля, че представител на комисията, госпожа Банкер, иска да каже няколко думи. Заповядайте. Um, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика по този интересен проект от доклад който имаме много нови интересни идеи. Доклада ни обръща внимание на някои важни аспекти, които трябва да вземем предвид. Европейската комисия разглежда годишния доклад за равенството между мъжете и жените като един много важен централен документ – той се изготвя от 2004 година по искане на Европейския съвет, който призова комисията да изготвя на годишна база този доклад който да отчете ситуацията в държавите членки. Факта, че Европейския парламент изготвя доклад ежегодно, означава, че за нас той взема важно участие в процеса всяка година с своята работа парламента ни вдъхновява относно нашите доклади и бъдещи политики. Вероятно сте забелязали, че в доклада за 2011 година който е обект и на вашия проект от доклад. За първи път въвежда нова структура, а именно структурата свързана с стратегическото равенство между мъжете и жените от 2010 до 2015 година. Има анекс, свързан с статистическите данни, както правим всяка година, но тук се отчитат данните по полов признак Многократно днес се спомена в дискусията, че 60% от завършващите университети в Европа в днешно време са жени. И в този анекс ние имаме една важна статистическа информация за участващите в изграждането на политики. В господин председател, намесва се друг оратор, вече споменах, че трябва да се срещна с Марио Драги в 4.30, която той започва в момента. Ето защо, макар да е грубо от моя страна, бих искала да отговоря накратко. Съгласна съм с комисията, че имаме един двустранен контекст. Искам да благодаря на колегите за всички мнения. Знаете, че при първия проект и първата версия различните мнения са изключително важни. Те могат да бъдат внесени с изменения, макар мястото за маневри да е малко. Благодаря. Председателя, няма проблем. Разбираме. Съжалявам, че не засегнахме тази тема. Отново давам думата на госпожа Банкер. Аз също така исках да обърна внимание на това, че в доклада за 2011 година имаме и още един анекс, свързан с един работен документ на комисията за жените, които работят в вземането на економически решения, жените работещи в управителните съвети на различни дружества. Днес отново беше засегната в дискусията тази тема. И възоснова на този доклад за жените в вземането на економически решения, заместник председателя на комисията заяви, че през март следващата година ще докладва за постигнатия напредък по а, въпроса за включването на жените в управителни съвети на дружествата. А, искам а, да изразя това, че ние приветстваме проекта доклада Считаме, че той повдига различни интересни идеи. Някои от е, тревогите, изразени в него, са и наши тревоги, най-вече тези свързани с економическата криза и въздействието, което има тя върху равенството между половете и ситуацията на жените на трудовия пазар – както и върху социалното положение на жените в Европа. Комисията ще отговори на повдигнатите конкретни въпроси в доклада. Тук говоря за въпросите свързани с целите за развитие на хилядолетието, както и за предстоящите директиви и законодателни предложения – Въпросът е свързан с домакинствата от един родител също е интересен и ние ще отговорим конкретно на тези конкретни въпроси. Като цяло ние приветстваме проекто доклада и благодарим на докладчика за него. Благодаря. Благодаря на комисията. Така приключваме работата по тази точка. Искам да подчертая графика на работа, с който разполагаме в момента. Последният ден за внасяне на изменения е 10 януари в 12 часа. Тези изменения ще бъдат обсъдени. След тази дата 25-26 ще ги обсъдим януари, 27-28 февруари ще ги гласуваме и след това ще има разискване в пленарна зала през април 2012 година. Така приключваме по тази точка и преминаваме към точка 6. Председателя прекъсва. Извинявайте. Не разбрах графика. Бях се замислила нещо. Какъв е крайният срок за измененията тук? 10, 10 януари, така ли? Е. 10 януари, казва председателя. 10 януари. И преминаваме сега към точка 6 енергийна ефективност, отмяна на директиви с съответните номера. Веднага ще дам думата на госпожа Естрела. Добре дошла, заповядайте. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че закъснях за заседанието. Комисията по околна среда и Комисията по правата на жените заседават едновременно. Беше наложително да присъствам на заседанието на Комисията по околна среда, защото комисар Даманаки беше там. Не, истина, съжалявам, че трябваше да тичам от едното място на другото. А, освен това, аз съм докладчик в Сянка по въпроса за жените и измененията в климата. Въпрос, който се разглежда утре, когато трябва да гласувам в Комисията по околна среда. Това изключително ме затруднява а и не само мен, а и всички членове на парламента, които участват в повече от една комисия. Що се отнася до точка 6, енергийната ефективност и отмяната на директиви 2004 наклон на черта 8 и 2006 наклон на черта 32, е, искам да направя едно въведение в контекста. Както знаете, Европейския съюз определи 20%, които да са цел, която да постигнем до 2020 година, като економии в използваната енергия. Знаем, че ние говорим за устойчив и включващ интелигентен растеж в стратегията Европа 2020. Комисията направи своите оценки, като взе предвид националните цели за енергийна ефективност, определени като част от стратегията 2020. Европейския съюз ще постигне едва половината от тази цел до 2020 година – това предложение за директива определя една обща рамка за насърчаване на енергийната ефективност в рамките на Европейския съюз, е така че да се осигури постигането на целта от 20% спестена енергия до 2020 година. Подготвя се почвата за една още по-добра енергийна ефективност и след тази година. Целта е да бъдат преодолени препятствията и недостатъците, които присъстват в момента на пазара и възпрепятстват е, ефективното предоставяне и използване на енергия. Някои от директивите трябва да бъдат отменени тогава, когато влезе в сила нова директива, Предложената директива би могла да представлява една възможност за наблягане на възможността за достъп на жените до специализирани обучения, така че да бъдат постигнати тези конкретни цели за енергийна ефективност и така че жените да имат възможност да, да запълнят едни евентуални бъдещи работни места в секторите, които са свързани с енергийната ефективност. Още нещо, на което се набляга е това, че държавите членки трябва да насърчат едни социални цели като част от техните цели за енергийна ефективност. Такава социална цел би могла да бъде включването на мерки в облагодетелстващи семейства, които са засегнати от недостатъчно, недостатъчни енергийни доставки и други уязвими социални групи, така че да може да бъде подобрена енергийната ефективност в тези домакинства и да бъде намален разхода за а, потребление на енергия. Необходимо е да се вземе и предвид измерението свързано с равенство между половете. Внесени са 13 изменения. Според мен повечето от тях са изключително от полза за становището на Комисията по правата на жените, с изключение на номер 14 и номер 21, които надхвърлят компетенциите на нашата комисия. Ето защо предлагам да отхвърлим изменение 14 и изменение 21, тъй като те са извън нашите правомощия, макар да са напълно разумни от е, техническа гледна точка, по-добре би било те да се внесат от е, Комисията по околна среда или от е, Техническата комисия. Що се отнася до останалите изменения, които утре ще се гласуват, аз ги приветствам. Благодаря. Давам думата на госпожа Клас. Благодаря. Благодаря на госпожа Ещрела за това, че изготви това становище сътрудничество. Благодаря и за това, че обясни защо е толкова необходимо да се защитава каузата на енергийната ефективност. Става въпрос за повишаване на осведомеността тук. Споменахте целите 20-20-20 в областта на екологията. Аз обаче винаги съм смятала, че има и един друг подход, защото в крайна сметка необходимостта винаги е най-съща. Да сме енергийно ефективни. Нека да подчертая обаче, че ако разполагам с енергийни източници, държи в ръцете си ключа за постигане на благоденствие, за заличаването на глада от лицето на земята. Знаем обаче, че енергийните ресурси не са безкрайни и някои страни са енергийно бедни, други нямат абсолютно никакви енергийни ресурси, трети са богати и съответно и с оглед на нарастващия брой хора на Земята трябва да се намали консумацията на енергия. Защо? Защото на всички хора трябва да се предостави възможност за еднакво развитие, за защита на благоденствието им, за здравеопазване и така нататък. Енергийната ефективност е изключително важна в тази връзка. Освен това, тя създава възможност за работни места, прави индустрията по-конкурентоспособна и води до опазване и на околната среда. Естествено, тук има и много други аспекти. Становището на Комисията по правата на жените тук говори за повишаване на осведомеността, за допълнително обучение, за приемане на съответната правилна нагласа по тази политика. Обучението е правомощие на държавите членки и както съм казал и в рамките на други дебати, държавите членки не са особено очаровани от тази идея, трябва да подчертаем необходимостта те да действат малко по-активно. Много може да се направи за информацията по интернет във връзка с обучението. Много е важно, освен това, жените да участват, защото жените са основните лица, които взимат решения в рамките на домакинството и те могат да работят за постигане на по-голяма енергийна ефективност. Жените решават какво се стопля, какво се охлажда, какво оборудване трябва да се използва за тези цели. Знам, че звучат доста тривиално, но 30% от тока, който се консумира в домакинствата, отива за сгряване на нещо и поради лоша изолация или поради лош избор на начин е, за стопляне се губи много електроенергия. Освен това, по отношение на стоплянето на жилищата, там също трябва енергия. Жените са най-малко 50% отговорни за взимането на решение. Когато става въпрос за децата, за техните нужди. Там също има нужда от използване на електроенергия. Същото въжи и за пребиваването на децата в училищата. Утрешните борци за по-малко консумирана електроенергия сега са в училищата и трябва те да бъдат обучени малко по-добре в тази връзка. Така че всички сфери на обществото могат да дадат своята дан, не само домакинствата. Тези решения обаче трябва да се вземат на местна почва, в регионален мащаб, в национален мащаб. Много големи и важни решения се взимат на местна почва за енергийната ефективност. Техния глас трябва да се чуе. Аз подкрепям подхода на госпожа Ещрела, а именно повишаване на осведомеността чрез е, кампании за всички. Аз, както и госпожа Ещрела, а, имам съмнение относно създаването на тези стимули. Тези изменения не са част от правомощията на нашата комисия. Държавите членки се приканват да създадат стимули за по-голяма енергийна ефективност, но не е задача на Европа да се намесва в отделни програми. В изменение 11 се говори за енергийно бедни градове и региони. Мисля, че ние не трябва да говорим за тези градове и региони. Аз всъщност не съм съвсем на какво има предвид докладчика. Нашия подход трябва да е такъв, че всеки град, всеки регион трябва да положи максимални усилия в тази връзка и не трябва да имаме енергийно ефективни региони от една страна и изоставащи от друга. Така че всички трябва да вървят ръка за ръка. Мисля, че този доклад, това становище ще бъде прият с голямо мнозинство утре и се надявам, че ще приемете моите предложения. Благодаря госпожа Томсън. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на нашия докладчик по становище. Мисля, че становището е добро. Почетавате някои важни области. Нещо интересно трябва да кажа. Започнахме разговор днес с комисаря Андор – и той каза, че държавите членки не осъзнават достатъчно какво означава включване на принципа на равенство на половете във всички политики. Проблема не е обаче само на държавите членки. Сега имаме директивата за енергийна ефективност и там въобще не се говори за половия аспект. И това е малко странно, защото в началото на своя мандат господин Барозо обеща, че ще поеме инициатива за създаване на харта за равенството на половете. Това се направи 8 март 2010 година. Тогава всички комисари подписаха документ, според който те ще включат принципа за равенството на половете във всички генерални дирекции, за които отговарят е как този принцип е включен тук в енергийната ефективност. Госпожа Клас каза, че жените играят роля, когато се пести енергия. В домакинствата те отговарят за управлението на семейния бюджет – и ако искаме да подкрепим ролята на жените в Европа, това е един отличен пример. Може да демонстрираме какво прави Европейския съюз в тази връзка. Аз смятам, че в тази директива се говори много за енергийна бедност. Кой обаче е енергийно беден в Европа? Жените. Това е конкретното лице на енергийната бедност. В Великобритания стана ясно, че има домакинства с а, един родител, най-често жена, и те нямат достъп до електричество, защото електричеството е твърде скъпо. Най-бедните ще извлекат най-голяма полза от тази директива за енергийната ефективност, а най-бедните са жените. Така че трябва да включим половата перспектива тук. Много се радвам, че Комисията по правата на жените участва с становище и по инициативата тук. Освен това, когато става въпрос за работни места в сектора на енергийната ефективност, виждаме, че мнозинството от работните места са заети от мъже. И си спомням, че когато Кен Ливингстън беше кмет на Лондон, той доказа, че мнозинството от пътуващите с метрото в Лондон са жени, но само 6% от заетите в метрото са жени. Така че ние трябва да дадем достъп на жените до тези добри, сигурни, добре платени работни места, които ще се създадат в сектора благодарение на тази директива. Благодаря. Давам думата на госпожа Гурмай. Благодаря, господин председателю. Радвам се, че мога да се изкажа след госпожа Томсън. Благодаря на госпожа Естрела за становището. Колегата спомена нещо много важно. Това бе част от предизборната кампания 2011 година. Става дума за хартата за равенството. През март 2010 година бе прият един документ от комисаря Вивиан Рединг. Този документ съвсем ясно гласи, че всеки комисар ще трябва да се заеме с въпроса за интегрирането на принципа за равенството. Комисарят не използва достатъчно резултатно този принцип. Ние в нашата комисията за правата на жените обръщаме особено внимание на въпроса и благодаря на докладчика за становището. В становището е очертана ролята на жените по отношение на обучението и областта на енергийната ефективност. Това, което трябва да променим ние тук – е едно исторически дадено ни право. В миналото ние сме обръщали особено внимание на топлината в дома. Ако трябва да достигнем 24-25 градуса в нашите апартаменти, се оказва, че това е прекалено висока температура и трябва съответно да свикваме с по-низки температури през деня и през нощта. Когато пристигнахме в Брюксел през 2004 година за първи път, един мой колега получи писмо, в което я критикуваха, че разхищава топлинна енергия и трябва да ограничи а, потреблението. Та затова въпроса за осведомяването, за осъзнаването е толкова важен във всяка държава членка трябва да си дадем сметка, че ние също, всеки един от нас също може да допринесе за решаването на проблема и трябва да тръгнем от някъде, от детските градини. Децата трябва да разберат, че енергоспестяването, енергийната ефективност са много важни. Госпожа Томсън съвсем точно посочи, че бедността, енергийната бедност засягат най-силно жените. Някои хора въобще нямат достъп до енергийни източници и за това се надявам, че комисията ще се отнесе много сериозно към въпроса и ще можем да приемем положително становище. Благодаря. Сега си давам сам думата. Искам и аз да благодаря на госпожа Естрела за това предложение. Смятам, че становището е добро. Това е област, в която трябва да се включи перспективата на равенството на половете. Някой мога да кажа, че тук няма място за нещо подобно. Естествено, че има място. Става въпрос за политическа воля. Само. А, и така, по две изменения, много хора говориха за изменения, аз ще говоря за номер 15 и 18. Аз имам малък проблем с тези изменения. Защо? Е, проблема не е в подхода. Проблема е в е, формулировката. А именно, че по някакъв начин жената представлява някакво конкретно специфично същество от биологична гледна точка. Точка 18 Казва се компетенцията на засегнатите жени. Днес има много жени, които имат най-голямата отговорност в тази връзка и естествено, че имат и компетенции, но това не означава, че жените са по-компетентни. Просто социалната им роля е такава. Така че малко са тънки нещата тук. Не може да се казва, че има някакъв вид биологическа компетентност. Тази компетентност проистича от социалната роля на жените. Но аз иначе нямам проблем за това да гласувам за тук. Благодаря. Госпожа Естрела има думата. Малко се самозабравих. Естествено, че господин Хъдзен от комисията ще има думата преди това. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Съгласен съм с госпожа Клас. Има хора, които си мислят, че всичко това е изтъркана тема. Говорим за радиатори, кружки и незначителни други въпроси но това има значение, защото ако объркаме нещо, няма да постигнем заложените в енергетиката цели. Това е част от политиката, от енергийната политика, където става дума за право до информация, за потребяваната електроенергия, за постигнатите резултати от оборудването, което ползваме и а, се вземат решения за това оборудване и в всичко това участват и жените, когато говорим за енергопотребление в домакинствата. Ние същото време говорим за занижаване на цените по сметките за ток. Това е част от политиката, която е посветена също така е, и на транспорта, и на електроенергията, и централното отопление. Така че тази част от политиката е изключително важна и ни е нужна вашата подкрепа, за да постигнем онова, което сме заложили целите 20-20-20. И съвършенно точно посочи госпожа Томсън, че така могат да бъдат създадени много работни места. Ние подхождаме изключително открито по този въпрос до голяма степен тази заетост в миналото е била предимно за мъжете и е редно да има ясно и равно, равноправно разпределение. Затова са необходими законодателни актове. Освен това има едно предложение за изграждане на умение, обучаване на заетите в тази сфера, като се отчитат разликите в половете. Не искам тук да се впускам в коментари, освен това, че е редно да бъдат посочени а, и въпросите за обучението. В изменение 17 става дума за намаляване с 1 или 1,5% по една от най-важните мерки и молбата ми е много внимателно да помислянете за приемането на тази мярка. Много ви благодаря, че ми дадохте възможност да се изкаже и ще очакваме гласуването. Благодаря. Думата има докладчик по становище госпожа Штрела. Благодаря, господин председателю. Много съм благодарна на колегите за коментарите. Смятам, че дебата бе интересен и важен. Разбирам и споделям загрежеността, заявена от госпожа Клас. Аз също съм член на Комисията по околна среда, вече два мандата на този парламент, така че енергийната ефективност трябва да я уверя, винаги са били в нашата програма. Освен това, аз застъпвам за единна енергийна политика. Европейският съюз би извлякал огромна изгода, ако имаме обща енергийна политика. Така ще се гарантира сигурност и разнообразие на доставките. Освен това, съм за повече инвестиции във възобновяеми енергийни източници. Но това становище не е посветено на тези теми. Всъщност, то засяга нещо, което е отвъд обхвата на Комисията за правата на жените. Засягаме равно равноправието на половете по директивата за енергийната ефективност. И говорим за промяна в поведението, което би имало сериозни последици, за да можем да компенсираме недостига на енергия. Бихме могли да допренесем за постигане на целите за енергийна ефективност, като загасаме лампите, когато напускаме офиса, например. енергоспестяващите кружки, енергоспестяване при отоплението, мерките за енергоспестяване в Европарламента. Това е добър пример който можем да дадем. Има и положителни и отрицателни примери. Понякога залите са прекалено топли и всъщност това е разхищение на топлинна енергия. Що се отнася до измененията, господин председателю, вие споменахте 15 и 18. -то. бих искала да гласуваме за тях. Не смятам, че тук няма някаква биологична предопределеност по отношение отговорностите на жените. Всъщност обществото е възложило тези отговорности на жените, защото те отговарят за дома. И действително отговарят за възпитанието на децата и грижите за възрастните за инвалидите и за болните. Следователно, ние трябва да си променим нагласите, за да има поделяне на тези отговорности между мъжете и жените. Според мен, трябва изходната ни точка да е самата действителност и да се постараем там да внесем промени. Що се отнася до изменение 17, е, представителят на комисията го спомена, е, това изменение бе оттеглено. Именно защото не е достатъчно амбициозно и не е съобразено с предложението на комисията. Това би било едно много отрицателно послание, което парламента би могъл да отправи. С други думи, че не се старае да постигне високите цели и ги занижава. Според мен е добре, че вносителят е, реши да оттегли това изменение. И в заключение, нека кажа, че въпросът за осведомеността и за подготовката е изключително важен. Ние можем да избираме свободно, само ако имаме достъп до цялата информация. И освен това, ако сме били подготвени, за да можем да участваме в вземането на решенията. А в същото време да работим на новите работни места, които ще бъдат създадени, ако това предложение бъде прието и осигури по-голяма енергийна ефективност. Така че благодарна съм за оказаната подкрепа. Надявам се, че утре ще гласуваме за с голямо мнозинство. Благодаря, госпожо Ещрела. Остава ми само да подчертая онова, което току-що казахте, именно, че утре ще гласуваме по това становище госпожа Томсен процедурен въпрос. Онова, което казахте относно социума и биологическото предопределение. Тук има нужда от повече дебати, защото не знам какъв е отговора, нито вие, нито аз. Трябва да говорим малко повече за подбора. Аз съм убедена, че Понякога жените са по-привлекателни на пазара на хора, които си търсят брачен партньор, защото са любящи, е, умели и така нататък. Така че нека да не говорим за биология и за социум. Искате ли да ви отговоря? Пита председателя. Наистина ли искате, защото ще отнеме по-дълго време от една минута? Не, става въпрос за дебат, който е много по-обстоен. Моя коментар не е свързан с универсалността на темата. Става въпрос за конкретни неща тук. Винаги може да има различни позиции, трябва да формулираме нещата така, че да не говорим категорично. Аз обаче няма да взимам повече отношение тук повече. Нека да ви напомня, че утре ще гласуваме по това становище и преминаваме сега към точка 8. Делегация на комисията по правата на жените и равенството между половете. Тя се проведе в Израел и палестинските територии. Аз бях като председател на комисията, госпожа Майснер от Алде, госпожа Кил Нилсен от Зелените – госпожа Синклер, независим депутат и още четирима колеги от комисията. Освен това, още двама депутати, господин Белдер, който е председател на делегацията за връзките с Израел и госпожа Алкен, която е заместник-председател на делегацията за отношения с Палестина. Няма да говоря надълго и на широко по тази тема. Нека съвсем накратко да ви разкажа какво се случи. Има информация в писмен вид. Целта беше да разгледаме положението с правата на жените в Израел и в палестинските територии. По време на първия ден се срещнахме с представители на Европейския съюз, е, онези, които отговарят за Израел и Палестина. Срещнахме се и с съвета на организациите на жените в Израел. На втория ден посетихме Газа. Не е съвсем а, е, често срещано да се даде разрешение за посещение в Газа. Ние обаче получихме такова разрешение, посетихме едно училище за момичета. Така, вероятно, нещата не ви изглеждат особено интересни, но когато отидете там, разбирате колко специфично е едно училище за момичета в, в тази област, защото много момичета въобще не получават разрешение да се учат. Ние видяхме една лекция, един урок за правата на хората, на човека. Беше изключително интересно да присъстваме на тази лекция. Видяхме какво решително отношение има сред, сред тези жени и, и момичета там. Беше всъщност изключително интересно това посещение и много забавно. Посетихме Комисията на жените в Газа. Срещнахме се с представители на различни организации. На следващия ден, малко прескачам сега тук, имахме среща в израелския Кнесет. Срещнахме се с председателя на Комисията по равенство на половете и един председател на подкомисия по темата на трафика на хора, на жени. Израел е страна транзит за трафик на хора. Стана ясно, че Израелския парламент наскоро е удължил отпуска по майчинство от 14 на 26 седмици. Тук в парламента говорим за увеличение от 14 на 20 седмици и има сериозни критики. В Израел виждате, че това не е така. В Израел обаче се говори всъщност не за отпуск по майчество, ами за родителски отпуск. Включват се и бащите. Срещнахме се с премьер-министъра на Палестина, освен това, Салам Фаят. 45 минути Разговаряхме с него. Нещо интересно ще ви разкажа. Когато попитахме как смята той, че трябва да се приложи 1325 документа на ООН относно ролята на жените в места, където има конфликти, той ни погледна и наполовина на шега, наполовина на сериозно каза, Ами, вероятно, трябва да изхвърлим всички мъже от а, съответната комисия, която отговаря за прилагането на тази конвенция и да включим жени, защото за 30 години мъжете не са направили нищо. Тоест, той имаше предвид, че е време да се включат много повече жени в съответните конструкции. Срещнахме се с представители на палестинското правителство, пет жени, госпожа Дияб, която е министър на външните работи, госпожа Алмасри, която е министър по социалните въпроси, госпожа Баргути, която е министър на културата, госпожа Алалами, която е министър на образованието и госпожа Дуайбес, която е министър на туризма. Доста дълго разговаряхме с тях по различни теми. Ако не се лъжа, има 25 депутата, по-скоро министри в палестинското правителство и 5 от тях са жени. И накрая тази вечер приключи с една вечеря и една среща с кмета на Рамала, госпожа Михаил. Тя е кмет от 2006 година. В заключение искам да кажа, че това пътуване беше изключително интересно, беше много интензивно, много неща се случиха от рано сутрин до късно вечер. Много неща разбрахме, може да прочетете за тях в нашия доклад. И ако трябва да се опитам да обобщя нещо, което ме порази, въпросът за равенството на половете е жив там – може да се говори по този въпрос навсякъде в света, дори в Израел и в палестинските територии. Говори се за необходимостта да се засилят възможностите на жените да оказват те по-голямо влияние върху своето ежедневие. Въобще това се прави на всички нива. Естествено, че в някои места в района жените са с по-големи права, в други с по-малки. Много е важно обаче да се отчете положението на жените. Знаете, че в ивицата газа просто няма как те да имат равни права, е, когато е толкова напрегнато ежедневието. Същото въжи за Рамала. Е, разбрахме това от е, представителя на РАЛАС, с който разговаряхме, с която разговаряхме по-скоро. Госпожа Кил Нилсен има думата. Благодаря. Относно жените в Палестина, искам да кажа, че получихме едно особено впечатление от една страна. Жените в Палестина, като всички останали по света, живеят в едно патриархално общество, подложени са на натиск от страна на това общество, но те са жертви на двойно на двоен натиск, защото живеят в окупирани територии. Тоест, те трябва да се справят с един двоен товар. В Газа има патриархално общество и в същото време има блокада, много строга блокада, която влияе драматично върху хуманитарната полза. Знаем, че там съществен процент от населението е от непълнолетни деца. Очевидно, те се защитават предимно от жени. Именно те са Именно те радуват най-вече за правата на децата. Ето защо положението на жените в Газа е ужасно. Знаехме това още преди посещението си. На западния бряг положението на жените е различно поради колонизацията и селищата. От Палестинците, с които се срещнахме, видяхме, че има голям процент високообразовани жени. Това въжи всъщност не само за жените, но и за мъжете от населението там. Друга парадоксална ситуация е свързана с заетостта. И мъжете, и жените са изправени пред висок процент безработица в палестинските територии. Това са парадоксите, пред които се изправихме. А, относно затворниците, вчера разбрахме, че има една втора вълна на освобождаване на стотици палестински затворници асоциациите на жените ясно говорят за ситуацията, която се създава. Аз е, имах възможност е, да обсъдя с тях аспекта на, този аспект на нещата и разбрах, че за палестинските жени е много трудно в е, тези обстоятелства да посещават съпрузите и синовете си, защото много мъже са вкарани в затвора, и те са изправени а, пред а, предизвикателството да чакат а, пред, на дълги опашки, да се справят с унижите, унизяващи а, обстоятелства. А, що се отнася до Израел? Срещнахме се с а, жени от Израел, които ни обнадеждиха. Жените, които а, срещнахме, бяха от израелски происход, представляваха асоциацията, която следи за равенството между пол, половете там. Те демонстрираха а, срещу злоупотребата от страна на палестинци. Освен това, срещнахме се с израелски организации, мнозинството от които са женски организации и които действат активно срещу окупацията. Това беше много интересен опит. Също така трябва да спомена, че в Израел има мъже и жени, които а, изпълняват военна служба. И все повече жени се записват в организация, наречена Борци за мир. Те са против окупацията. Тоест, от страна на Израел ние имаме а, известна надежда относно жените. Там се случват много интересни неща е, и смятах, че е важно да спомена това. И още нещо относно доклада и темите обсъщани днес. Е, многократно се спомена сключването на брак, гражданските бракове, които оказват голямо влияние. също въпроса за развода, смесените бракове и други. Разбира се, на тези територии развода е неприемлив. Това води и съответните последици след себе си, но жените всъщност се борят да постигнат развод в чужбина. Благодаря. Благодаря, госпожа Синклер. Заповядайте. Uh, Благодаря. Колегата ми Госпожа Нилсен в детайли обясни нашата работа в мисията. Работата ни ще бъде покрита и от доклада. Аз отидох там без предразсъдъци. За мен беше интересно да посетя Израел, Газа, Рамала. Мисля, че за мен би било интересно да се запознае още в по-голяма дълбочина с ситуацията в Израел. Четири пъти ни беше отказвано посещение, което беше доста разочароващо. Аз не получих задоволителен отговор, дори когато срещнахме представителя на европейски, представителите на Европейския парламент, когато говорихме за 300 милиона евро, които се предоставят е, в помощ. И ние искахме да се запознаем с пътя на тези средства и да сме сигурни, че те не стигат до Хамас. Смятам, че трябва да има достатъчни предпазни средства за това. Какво ме обезпокои? Обезпокои ме включването на лице, което трябваше да ни запознае с това къде отиват парите на данакоплатците. Пътуването ни до Газа ни позволи да се запознаем с ситуацията там. Мисля, че международната общност трябва да работи в тясно сътрудничество, за да улесни образованието, видяхме, че за класни стаи се използват много малки помещения. Срещнахме се с неправителствени организации. Още нещо, което смятам, че трябва да е важно за Европейския парламент, е, че когато говорим за нарушаване на човешките права, е много трудно, когато лицето, което говори за това, също нарушава човешките права. В, това, което видяхме в Палестина, беше позорно. Миналата седмица зададох въпрос на Катрин Аштан в пленарна зала, но тя не ми отговори. Там видяхме колективни изнасилвания, убийства и Всъщност Европейският съюз бездейства. Това е истински позор. Повдигнахме този въпрос пред петте министри, но те бяха обезпокоени. Необходимо е да се говори за правата на човека, правата на жените. И е срамно, че Европейския съюз позволява такива позорни практики и бездейства. Благодаря. Так. Благодаря. Иска ли някой друг да се изкаже? Заповядайте. Госпожа Кил Нилсен отново. Мадам Санклер а резон да дир Госпожа Сенклер е права, когато казва, че не се говори по някои проблеми. Не съм сигурна, че всички вие сте гледали един наскоро излязъл в Европа филм, който е свързан с газа. Един доста комедиен, мога да кажа, филм. Аз няколко пъти съм посещавала Газа и мога да кажа, че всички неща, които имат за цел да ни разсмеят в този филм, всъщност реално се случват. Няма грешки в този филм. Действително нещата са описани правилно. И за тези от вас, които са го гледали, искам да ви кажа, че в един момент е, има сцена, в която се говори за продукт наречен Виаграм. Аз е, говорих е, с жените, с жени в Газа и се оказа, че там Виагра свободно е достъпна. Мъжете там са доста отъкчени, те не работят и ето защо те се стремят към всякакъв вид забавления. Това всъщност е една реалност, пред която са изправени жените. Те са затворени в едно гето, газа. Благодаря. Мисля, че така можем да приключим дебатите по тази точка и да преминем към точка 9. Делегация на комисията в Копенхаген. Аз ще направя представяне на това, което се случи. Всъщност по-малко членове участваха, само двама от страна на комисията, аз и господин Тарабела. два мъже, всъщност. Това беше всъщност нещо специално, тъй като първата ни среща беше с датския министр на равенство на половете, който също е мъж. Така че бяхме трима мъже. Беше доста забавно да се говорим по тази тема. Това е министър Мано Сарейн, който е министър на равенството в Дания. Срещнахме се с, с госпожа Мете Фредриксен, която е министър на трудовия пазар в Дания. Срещнахме се и с представители на една нова комисия в датския парламент. Тя беше заседавала до тогава само два пъти. Всъщност, знаете, че има ново правителство в Дания и има сега много нови парламентарни комисии с нови роли. Срещнахме се с представители на местната ваза в Копенхаген. и с представители на гражданското общество, представители на много различни женски лобита – В обобщение трябва да кажа, че целта на това посещение беше да разберем от една страна какво се прави по правата на жените и равенството на половете в Дания, но и от друга страна какво смята да прави датското председателство от 1 януари по тази тема. Общо взето мога да кажа, че датското правителство проявява интерес към този въпрос – макар че не се пише много по темата, когато се очакваше нашето посещение, нямаше кой знае каква публична информация, но когато вече бяхме в Копенхаген, те проявиха интерес. Разговаряхме с представители на бъдещото датско председателство по тези въпроси. Това е много кратката информация от моя страна. Останалите, всъщност, е, колеги, които бяха, а именно господин Тарабела, него го няма в залата, само аз бях там. Някой иска ли да каже нещо? Няма желаящи, ами всичко е написано в доклада, така или иначе, може да го прочетете. И така, приключваме и работата по тази точка и преминаваме към следващата точка. Och då har vi kommit fram Точка 10. Проучване относно аспектите, свързани с равенството между половете в контекста на економическата рецесия и финансовата криза. През 2010 година нашата комисия прие доклад относно перспективата за равенството на половете и въздействието на кризата върху равенството на половете. Във връзка с този доклад комисията реши да има един по-задълбочен анализ на този проблем и възложихме задачата на фондасион Годолини, нейн представител е госпожа Антигон Либераки. Тя ще представи заключенията от проучването. Сега заповядайте. Okay. Thank you very much. I'm gonna be... Благодаря съвсем накратко. Ще прескоча някои от слайдовете, за да остане време за дискусия. Искам да ви напомня, че през юли беше представен доклада. Това означава, че на този етап, първият етап на кредитната криза беше свършил. Имахме едно скромно възстановяване. Въпреки това, имаше а, някои сигнали за това, което последва, а именно един втори епизод на кризата, а именно държавните дългови кризи. Доклада отчита а, тенденциите през, а, по време на кризата. Ще разгледам накратко проблемите на кризата и равенството между половете. Ще направя един анализ. Необходимостта е от подход, който отчита равенството между половете, както и това, което трябва да научим от предишните кризи. Всички са съгласни, че настоящата криза се различава от останалите по своята сериозност, продължителност и въздействие и най-вече относно въздействието върху половете. Тя започна през 2008 като кредитна криза, която започна от сектора на финансовите услуги. До 2010 та в Европа тя се трансформира в една сериозна криза около публичните финанси и държавния дълг. Три са характеристиките, които отличават тази криза от предишните. Най-напред тъй като жените са по-интегрирани на пазара на труда, имат повече какво да губят. На второ място, те вече бяха подложени на негативно въздействие от страна на кризата, най-вече загуба на работа, но това, което дойде по-късно, беше вредата от страна на кризата в публичните финанси оказана върху жените. Третата черта на тази криза е свързана с промените в политиките. В рамките на политиките беше включено измерението равенство между половете. Ето защо жените бяха сериозно засегнати от намаляването на разходите и други начини за подобряване на тяхното положение. Жените съставляват един съществен неизползван ресурс за справяне с кризата. Економическият анализ говори за няколко възможни изходи от кризата във връзка с жените. Най-напред, тъй като жените са, имат по-голяма концентрация в защитените сектори, те не са изложени на трудностите на кризата и следователно са изправени пред по-малко проблеми. Вторият сценарий е свързан с това, че жените се наемат на по-късен етап те са, заемат работни места, които са по-уязвими и освен това са първите, които биват уволнявани. Третия сценарий тъй като жените навлизат на по-късен етап на пазара на труда, работните места, които те заемат, не страдат в такава степен, т.е. от очаква се те да бъдат по-малко засегнати по време на криза. Що се отнася до участието на пазара на труда? Кризата има два изхода, които са в конфликт. Една част от економистите говорят за обезкураженият работник, т.е. жените могат да изпаднат от пазара на труда или ефекта на добавения работник, Тоест, тъй като а, финансите на домакинствата са изправени пред трудности, жените са, трябва да намерят а, мястото си на пазара на труда. Но тези две тенденции са характерни за различни групи на населението в различни държави, членки на Европейския съюз. При предишни рецесии и кризи виждаме, че жените са в по-малка степен засегнати, но кризата значително се влушава с времето, т.е. рецесиите от преди 20 години са били много по-малко негативни по отношение на жените от тези, които са се случили преди 10 години и тези, които се случват днес. Идеята всъщност е, че настоящата рецесия е свързана с по-продължителна безработица, което се отбелязва и в а, моя доклад. И да си спомним откъде тръгна всичко, а именно времето преди кризата. По-голям процент жени работеха в Европейския съюз но процента им на заетост се различаваше в различните държави. Майките на малки деца са, присъстват в по-малък процент на пазара на труда. И освен това, майките, самотните майки работят повече от останалите. Знаем, че жените работят по-малко от мъжете, като часове и години. Освен това, те печелят по-малко и като резултат от споменатите два факта, те са по-бедни. И така, ако погледнем какви са тенденциите, виждаме, че рецесията е била най-страшна през 2008 година. В началото на тази година е имало известно възстановяване – но опитът е различен в различните държави. Различните държави излизат от рецесията на различен етап. Във втората фаза на рецесията виждаме, че кризата е очевидна в страни с финансови проблеми, като Гърция и Италия. Като цяло, тази тенденция се следва и от заетостта. Интересното беше, че възстановяването не доведе до растеж на заетостта. Всъщност възстановяването беше доста слабо и в последващите месеци имаше доста въпросителни относно този период. И както е обичайно за рецесиите, разликите в заетостта на двата пола – се свиват във всички държави. Това, което е интересно относно участието на пазара на труда е, че жените успяват не само да запазят своя процент на участие, но и да го увеличат. Това, разбира се, е за сметка на безработицата. Мъжете страдат повече от ефекта на обезкуражения работник. Процента на заетите жени се увеличава с 1%, а на мъжете намалява с половин. Искам да наблегна тук на факта, че макар загубата на работни места да засяга предимно доминираните от мъжете сектори, ние имахме сравнителна степен на процентите загубени работни места и от двата пола. В началото на кризата процента на увеличение на безработица при мъжете беше доста съществен, тъй като те като цяло преди кризата заемаха по-голям процент от работния пазар. Това беше видно в начина по който журналистите проследяваха събитията. Като процент загубата на работни места за мъжете и жените е, не се различава значително. И така, ще ще пропусна някои от е, детайлите тук е, и само ще спомена, че в началото на кризата доминираните от мъжете сектори бяха засегнати в по-сериозна степен. Това е очевидно за по-голямата част от държавите. Във втори етап на кризата, кризата в публичните финанси, Вероятно, негативните ефекти ще се почувстват по-силно от е, жените, тъй като те са по-силно представени в е, секторите на публичната администрация и социалните услуги, а и защото те са основните потребители на социални услуги. Така че има няколко причини, които обославят по-сериозния негативен ефект на вторият етап от кризата върху жените. Макар, че данните до началото на 2011 година не отразяват това. Тези тенденции се формираха на по-късен етап и все още а, се развиват. В известен смисъл ние трябва да очакваме един сериозен негативен удар на по-късен етап. Що се отнася до младите хора, те са по-уязвими, а застаряващите, т.е. групата на лица над 50 годишна възраст, работят по-дълго. Тук нямаме данни за влушаване на ситуацията при тях, но не трябва да забравяме, че пазара на труда не е пазар с равни възможности за всички групи, а различните групи имат различен достъп до защита и привилегии. Въпреки, че мнозинството от хората, които работят в публичната администрация, публичните услуги са жени, Жените са силно представени в групата на аутсайдерите, т.е. хора, които работят с много малка или никаква защита. Що се отнася до тенденциите в политиката, изглежда, че има така наречените невидим натиск върху напредъка на равенството между половете. Най-напред относно публичните финанси. Какъв е ефекта върху жените? В тази област той е доста по-голям, освен ако не продължим с ограничаването на бюджета и да се вземе предвид кой какво ще плаща и кой ще бъде засегнат от ограничаването но продуктивността е показател не само за постиженията на индивида, но и за постиженията на определени сектори. Жените предимно заемат работни места, които са с ниска производителност, слабо платени са. Ето защо връзката между индивидуалната производителност и разликата в заплащането всъщност не е фокусирана правилно, що се отнася до нас. Основният проблем с политиката, предвид статистическите данни, е, че можем да кажем, макар кризата да е едно неблагоприятно явление, от което всички страдат, Изглежда, до този момент е, жените не са били на предна линия, що се отнася до негативните последици. Това е проблем, защото това не е вярно. Безработицата при жените не е толкова очевидна, както при мъжете, просто защото те работят е, в е, малки семейни фирми или работят на непълен работен ден – Те не са силно свързани с пазара на труда и освен това те не се броят при трансферите, свързани с публичните финанси. Втората причина, поради която тази теза е грешна, е, че ако сме спокойни, това ще бъде един грешен сигнал. Ако искаме да се справим с кризата, и да създадем благоденствие за бъдещите поколения в Европа и за мъжете и за жените, е необходимо да използваме в пълна степен неизползвания работен потенциал на жените. Ако обаче допуснем въпросите, свързани с равенството между половете, да останат на заден план – ние няма да успеем да постигнем своите цели, а именно 75% от населението да бъдат економически активна част от пазара на труда. В различни ситуации това може да доведе до ситуация, в която мъжете работят на повече от едно място, а жените на по-малко от едно трябва да вземем предвид как ще бъде разпределено усилието и економическата независимост. Не трябва да забравяме и друг риск. Възможността от отвръщането на различните стереотипи с идеята, че истинските работници всъщност са истинските мъже – и когато работните места са малко, именно мъжете трябва да ги заемат, а жените да се върнат към своите редовни задачи в домакинството, където да останат извън светлината на прожекторите. Има цяла поредица от проучвания и изследвания, които сочат, че този вид нагласи печелят нова територия в а, Европа. Следователно, има проблем и трябва да наблягаме на целите, свързани с економическата независимост и равенството между половете, защото ако не го направим, то тогава може да се върнем към предложения, които ни препращат към предишни епохи и може да се окаже, че вървим назад във времето. А пътят към благоденствието и излизането от кризата ще бъде препречен. Така че какви са нашите заключения? Кризата бе двоетапна – с анемично възстановяване между двата етапа. Първият етап бе доста ясен, кризисен етап, който напомняше до голяма степен предходни последици за половете, но втория етап на кризата тъй като тя се превърна вече в пълнокръвна криза на държавното финансиране, тя породи несигурността и като съкръщаването на бюджетите ще засегне жените много по-чувствително и разбира се цялото общество, но най-уязвимите домакинства ще усетят отрицателните последици много по-ясно. И въпреки, че статистическите констатации до 2011 година сочат, че първата фаза имаше последици изходни от предходни кризи. Най-общо има доказателства, които сочат, че втория етап на кризата води до последици, които са много по-мрачни за обществото въобще и по-конкретно за жените. Не бива да забравяме, че равенството между половете не е нещо еднозначно. Не е нещо, което е като луксозна стока, за която да харчим средства. Всъщност, обществата, които биха извлякли най-голяма изгода от преразпределянето на работата и парите по-равноправно между мъжете и жените, са на практика обществата, които са изложени на най-голям риск от връщане назад в миналото. Това са общества с проблеми с конкурентоспособността и те са първите заподозряни, когато става дума за целите, свързани с равенството между половете. Искам тук да очертая четири риска, пред които сме изправени сега, що се отнася до стратегията на Европейския съюз. На първо място тъй като имаме безработица сред жените и условията на пазара на труда са такива, че са по-невидими, ще се, това ще се отрази отрицателно на уязвимостта на жените и обърканите приоритети в политиката – също ще имат своето влияние, защото се казва, трябва да обърнем внимание на проблемите свързани с основните фигури, които осигуряват прехраната в семейството. Може да бъде стигнато до едно объркване между социална политика и да се остави въпроса за равенството за по-добри времена. Това би било катастрофално. И освен това, по-рано споменах, че има държави, които са най-застрашени от връщане назад в миналото, там където има обещания за равенство между половете, като изгодите са в дългосрочен план, там жените участват по-слабо на пазара на труда. Това е свързано с определени условия и заплащане. Иначе четвъртия риск е свързан с осъзнаването на равенството и решенията, които се вземат в Европа, тъй като се прилага и принципа за субсидиарност и това е в правомощите на държавите членки, като ефекта може да бъде кумулативен. Когато най-после фактите посочат къде са проблемите, може би ще бъде твърде късно да действаме. Ние не бива да чакаме да стане твърде късно. И заключението е, че кризата може да се окаже катализатор за напредъка, за прогреса и би могла обаче в същото време да бъде едно оправдание за вземане на мерки, които са полезни в краткосрочен план. В крайна сметка въпросите ще ги решат разработващите политиката дългосрочния напредък не бива да го жертваме за краткосрочните изгоди. Благодаря. Много ви благодаря за тази презентация. Нека да кажа в началото, че много се радваме, че изготвихте този доклад. И има голяма нужда от статистика, разделена по признак пол, когато става въпрос за кризата. Трябва да се види как проблемите засягат по различен начин мъжете и жените. Ако няма статистика по тази тема, няма как да се види какво е различното въздействие. Така че е много важно да има доклади от този род, които да послужат като основа за проучванията. Имам два въпроса. Всъщност, по-скоро един коментар и един въпрос. Първо, казва се, че се работи по-малко. Тук имате предвид заплащането, естествено. Всъщност, жените работят малко повече от мъжете, но не получават пари за това. И това е важно, поне аз е, така тълкувам нещата. Когато се говори за перспектива за растежа, може да има различни начини за постигане на тези 75% участие на жените на трудовия пазар. Един елемент е да се засили економическата независимост на жените, това е добре. От друга страна обаче трябва да участват жените по такъв начин, че те да произвеждат брутен вътрешен продукт, въобще някакъв продукт. Когато казвате за това, че жените работят по-малко, вие имате предвид факта, че те получават по-малко, но не, че работят в действителност по-малко. Това трябва да се почерта. От друга страна, и втория ми коментар а, идва тук. Той е свързан с факта, че жените работят а, в сектори, в които е много по-трудно да се засили производителността. Има, например, много жени, които са учителки в началното училище. Как да се засили там производителността? Ако някой работи в сектора на производство на автомобили, може да се произвеждат, например, повече автомобили и така има по голяма производителност. Но ако някой работи в началното училище или в детската градина, какво? 50% по-бързо да утешаваме децата или да сменяме пелените 50% по-бързо или нещо подобно. Така че, когато се говори за засилването на производителността, нещата не са толкова лесни. Още един пример. Ако се свири петата симфония на Бетовен, може тя да се свири два пъти по-бързо и производителността тогава е по-голяма, обаче симфонията няма да звучи особено добре, ако се изсвирва в по-бързо темпо. Така че обърнете вниманието. Госпожа Моран Шартие. Please, you have the, the floor. Mm-hmm. Merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател cette, cette étude et c'est extrêmement intéressant et important. Много ми допада това проучване, както вие казахте, то е много интересно и е важно да има конкретни цифри относно това какво се случва в кризата. На първо място, нещо, което ме възмути. В а, време на криза мъжете имат приоритет, когато става въпрос за работните места. В моята страна се направи едно проучване през март и се оказа, че повече от 60% от мъжете смятат, че когато има криза, мъжете трябва да имат приоритет по отношение на работните места. Така че, когато вие казвате, че това е възмутително, аз ви подкрепям, защото това виждане е абсолютно шокиращо и ние трябва да се борим срещу него. А това са идеи, които много трудно могат да бъдат обект на, на, на битка, защото става въпрос за вкоренени нагласи сред хората. На второ място. Всички ние в Европа, в държавите членки, в семействата влагаме много усилия за равностойно обучение на момчетата и момичетата. Момичетата, младите жени, благодарение на тези усилия, се справят много добре в хода на своето образование – където конкуренцията не е малка. Онова, което ме възмущава е, че те не получават равнопоставено третиране на трудовия пазар и нямат същите възможности за бляскава кариера. Да не говорим за равното заплащане. Когато вие преди няколко минути казахте, господин председател, че в време на големи проблеми за економиката, държавите членки трябва да реализират целия свой трудов потенциал, не трябва да забравяме, че жените са част от нещо подобно. Аз посветих голяма част от живота си в битка за едно и също образование, обучение за всички хора, независимо дали са от мъжки или женски пол. Всички видове занаяти, например, трябва да са отворени за момчетата и момичетата. Хората обаче не смятат така. И тук кризата оказва голямо въздействие и задълбочава проблема и ние трябва да се борим срещу него. И накрая, и вие демонстрирате това добре в проучването, Безработицата сред мъжете е по-видима. Жените остават неравнопоставени на трудовия пазар. Това е валидно и преди кризата, и по време на кризата, и то по време на криза с още по-голяма сила. Така че това е една добра възможност, това проучване. Трябва да разберем, че има нужда от конкретни политики, Както за да излезем от кризата, така и за да работим за постигане на по-голямо равенство. Благодаря госпожа Гурма има думата. Благодаря господин председател. Искам да благодаря на Антигони за фантастичния доклад. Нямам а, никакви съмнения. Вече ви казах, че кризата започна дарение на това, че мъжете доминират в сектора на финансите, на автомобилостроението и на строителството. И естествено има и шиги в тази връзка, именно, че нямаше да има криза, ако Леман Brothers се казваше Леман Sisters. По време на първия цикъл на кризата мъжете бяха засегнати. Това е така, тъй като Ставаше въпрос за криза на сектори, които току-що очертах. Казвате, че не се отчита втория етап на кризата, в който жените пострадаха повече, тъй като техните договори са били е, краткосрочни, не са работили на пълен работен ден в по-голямата си част. Има тук и други проблеми, така че имаме нужда от статистика и за двата пола. Ако има някаква слабост в стратегията ЕС 2020, това е, че в нея има само една цел 75% заетост на трудовия пазар. В Лисабонската стратегия обаче се говореше за 50% заетост на жените, пък ние говорихме за 60%, а що се отнася до мъжете, да минем от 60 на 70%, така че естествено, че има по-голям натиск на трудовия пазар върху жените. Аз вярвам в равенството на половете и ако има по-голяма равнопоставеност на половете, ще има по-малка криза, ако бюджет е ориентиран към двата пола, ще има по-малка бюджетна криза и така нататък. Съответно, отговорът тук е да има по-голяма демокрация. Съответно, когато има криза, трябва да има по-голямо равенство на половете. Естествено, че трябва да променим менталитета на мъжете и оценявам това, което каза моята приятелка, именно, че Мъжете смятат, че е естествено те да имат предимство на трудовия пазар. Има много работни места, които традиционно са вземани от жени. Мъжете могат да се намесят на този трудов пазар. Същото въжи и за жените, когато става въпрос за високо квалифицирани работни места. 60% от момичетата 60% от тези, които се дипломират в университетите са жени и е жалко, че те не получават необходимото място, мястото, което им се полага на трудовия пазар. Съответно, с оглед на всичко това, което изброих, комисията не трябва само да говори, когато става въпрос за включването на равенството на половете във всички политики, но и да действа. И още нещо – защо говоря за всичко това? Ако погледнете кризата, ще видите, че жените стават все по-отчаяни и обръщат гръб на политиката. Ражда се екстремизъм и това не е добър феномен за нас, за гражданите на Европа. Така че да се надяваме, че не само ние в тази зала ще прочетем този ценен документ, но и други хора ще го вземат предвид. И не забравяйте, че кризата е и възможност. Съответно, това може да е един отговор на кризата. Повече жени да участват на ръководни постове, на постове, на които се взимат решения. Благодаря. Благодаря, госпожо Гурмай. Давам думата на госпожа Естрела. Заповядайте. Добре, президент. Благодаря, господин председателю. Искам да се присъединя към всички, които поздравиха госпожа Либераки за това много интересно и навременно проучване. И имало и други изследвания, посветени на различни теми, но не точно на ролята на жените по време на криза – жените не предизвикаха кризата, но те са основни потърпевши. И интересното е, че, например, в САЩ именно жените трябваше да оправят нещата след като мъжете объркаха всичко в началото на кризата и я предизвикаха по същество. Знаем, че отражението на кризата, особено във втория и етап, ще бъде много по-тежко за жените, отколкото за мъжете. И съответно ще има по-голямо въздействие върху положението на половете на първия етап бяха засегнати сектори, които наймат предимно мъже. И на първия етап на кризата безработицата сред жените беше по-ниска. Но сега, по време на втория етап, последиците от кризата стигнаха до рецесия и мерки за финансова дисциплина. Жените ще бъдат засегнати много по-тежко съвсем точно бе казано, че е, жените последни навлизат на пазара на труда и първи се оказват безработни. Това сега става много по-видимо по време на кризата, тъй както каза нашата колежка преди малко, има стереотипи по полов признак и те оцеляват в нашите общества. Пример в това отношение. Преди малко аз пуснах в Твитър дебата, който водим и зададох въпроса какви са измеренията на кризата на равенството на половете, по време на тази финансова криза имаше хора, които много се очудиха, че задавам подобен въпрос, че има такъв аспект тази криза. С други думи, още много работа имаме да вършим преди да успеем да променим нагласите. Има още нещо, което искам да отбележа. Проектите, които се финансират които са обект на микрокредитиране, постигат по-високи резултати, в смисъл, че над 90% от добре структурираните проекти се оказва, че са именно проекти, осъществявани от жени. И това са проекти, които ползват не само жените, но и техните семейства и на първо място техните деца това бе информация, която много ме очуди, защото кризата, рецесията, мерките за финансова дисциплина, които са приложени в Гърция, показват, че децата в Гърция днес всъщност са се провалили на изпитите си, защото два дни не е имало отопление. Представете си Европа, прогресивна, развита Европа, Европа на социалната политика. С две думи трябва да мислим за последиците от тази криза върху децата. И това трябва да бъде много тясно обвързано с последиците за жените. Благодаря ви много, казва председателя. Господин, госпожо Либерак, имате думата за заключение. На първо място много ви благодаря за всички коментари и за високата ви оценка за този доклад. Дълбоко вярвам в необходимостта да имаме данни, които не са събрани по полов признак. Трябва да се направи една дискусия и на тази тема. Жалко е, че не разполагаме с първокласни данни, статистически данни на основата на половия признак, но има стереотипи. тук минавам към друга тема. Но стереотипите са много издържливи. Те имат склонност да оцеляват много по-дълго от очакваното. Е, това е съвсем естествено стереотипите всъщност са вкоренени някъде в подсъзнанието и те, за да бъдат променени, трябва да обърнем всичко наопаки. Именно по тази причина самодоволството се явява един голям риск. Има някои добри новини, свързани с равенството на половете. Навсякъде по света, дори в най-бедните държави, сме свидетели на някои, можем да кажем, интересни тенденции. От друга страна, обаче трябва да сме съвършено наясно, че ерархичната подредба на гласите, приоритетите на отделните лица, на колективното съзнание и на правителствата са до голяма степен предубедени и залагат на ценности от миналото, които са техния модус операнди. Т.е. кой какво трябва да върши, как да го върши и колко дълго да го върши. Затова именно сме свидетели на шовинистични, на покровителствени ценности, които някога изхвърлени изритани през вратата, в един момент се връщат през прозореца или се спускат по кумина, където никой не ги очаква. Разбира се, когато казах, че жените работят по-малко, естествено, че имах предвид, че работят по-малко на щатната си работа. те работят много по-дълго време, по принцип – и едно проучване от Обединеното кралство, което сме включили в този доклад, показват, е, че има разминаване в общия брой човеко-часове, заработени от британските двойки, например. Там се оказва, че разликата се е свила – но преди да се възрадвате тук, нека ви кажа, че причината за това се държи на факта, че жените вършат по-малко домакинска работа, а не че мъжете вършат повече домакинска работа. Значи, това може да се дължи на това, че мъжете вършат повече домакинска работа и жените по-малко. Мъжете вършат същата, жените просто вършат по-малко домакинска работа. Но ние трябва да се възпротивим на самодоволството, защото и отличните статистически данни могат да крият опасности и заслужават да бъдат тълкувани повторно. Въпросът за видимостта е изключително важен. Съгласна съм, че когато разговаряте с с обикновените хора и обсъждате последиците върху половете от кризата, те ще си помислят, че им говорите глупости. Те въобще не могат да осъзнаят необходимостта от такъв аспект. Позволете да приключа с още а, една малка оговорка не всички жени попадат в една и съща категория. Имаме различни групи жени, които са засегнати от кризата по различен начин и на различни етапи. Що се отнася до приоритетите, трябва да тръгнем от най-уязвимите групи и да вървим нагоре по скалата. И понякога, за да се погрижим за нуждите на най-уязвимите е, групи сред е, жените, се налага да вземаме решителни мерки, да преосмисляме привилегиите на онези, които са така наречените инсайдери. Все едно дали са жени, мъже или на ръководни длъжности. Много ви благодаря. За мен беше удоволствие да направя това изследване и да участвам в този дебат. Много ви благодаря. Много се радваме за това, че успяхте да дойдете и да представите този доклад. Както аз вече подчертах и както вие заявихте, докладът е много интересен и ще послужи за отлична основа на нашата работа. Благодаря за това, че дойдохте да го представите. Така приключваме с точка 10 и приключваме и заседанието за днес. Утре много рано в 9.00 започваме с гласуване. Идеята е да започнем в 9.00, не в 9.5 или в 10 или в 15. Моля ви да дойдете в 9.00. Така приключваме за днес. Благодаря ви. Утре продължаваме в този час.